Hello everyone, if you take your place, we can start the short voting session for... Колеги, пристъпваме с кратката сесия за гласуване днес. Надявам се, сте си донесли картите за гласуване, правим тестово гласуване. Моля, използвайте кой да е, е бутон на машините, за да посочите, че присъствате. Госпожа Борзан. Окей. Okay. So, vote is open. Моля, гласувайте сега. С който и да е бутон. Yeah, we are fine. Okay, thank you. Добре, чудесно. Ще гласуваме по бюджетен контрол върху финансирането на НП от бюджета на ЕСЕ. ЕСЕ.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 въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 на две части го гласуваме. Първа част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Проверка. По изменение 15. Моля, гласувайте. Close. Край на гласуването. Коментар извън микрофон. Моля, гласувайте.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 против, въздържали се, отхвърля се втора част за, отхвърля се, отпада. Втората част. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. 25 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се по 28 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 30 и 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 33 е оттеглено, 36 за, против, въздържали се, приема се. 34 за,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 против, въздържали се, отхвърля се 65 за, против, въздържали се, приема се 66 за, на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против. Гласуваме по втора част за, против, въздържали се, приема се. По съображенията изменение 1 за, против, въздържали се, отхвърля се изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се 3 за, против, въздържали се, отхвърля се 4. Не, то е от, оттеглено. 5 за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме по целия текст поименно. Глас, гласувайте, моля. And the vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. That concludes the voting. С това приключваме гласуването. Благодаря. Okay, dear colleagues, let's enter the debates agenda. Колеги, преминаваме към дебатите за днес. Първата ни точка е разглеждане на проекто становище за по-дълъг жизнен цикъл на продуктите. Докладчик е госпожа Шал де Молзе. Давам ви думата. Веднага заповядайте. Tusind tak for det. Og jeg skal se, om jeg kan overdøve den snak, der er i lokalet lige nu. И е, слутнинг е януар, да е... Ако може малко ред в залата, защото е доста шумно. Но ще започна. Представих е, своя проект за доклад е, последния път е, на заседание на нашата комисия. Искаме по-дълъг жизнен цикъл на продуктите. Мисля, че ясно стана. Мисля, че стана ясно, че Моят текст. Засяга жизненият цикъл на продуктите, който трябва да бъде удължен. Трябва да мислим по този въпрос, за да има по-устойчиво развитие на цялата планета и за да опазим ресурсите и първични и вторични, да мислим за економиката в кръг и да гарантираме продължителност на живота на продуктите. Бяха представени различни изменения, тъй като темата е доста конкретна. Хубаво е да се направи списък с идеите, различните предложения на Европейската комисия, на гражданите, на предприятията, на всички институции, т.е. всички да могат да погледнат предложенията в този списък, за да има по-дълъг жизнен цикъл на продуктите. По-специално за Комисията по околна среда, този аспект е изключително важен, тъй като става дума за екология и намаляване на отпадъците. Смятам, че е изключително важно да се стимулира тази култура в обществото на по-дълго ползване на продуктите. Трябва да се мисли за нови парадигми на економиката. Економиката не може да почива само върху производство на нови и, и отново нови продукти, които да бъдат закупувани. Трябва да произвеждаме по друг начин така, щото да има устойчиво развитие и това да не вреди на економиката. Швеция намали данъците за фирми, които поправят продукти, най-различни, от поправка на играчки до поправка на уреди. Това ще стимулира и по-дългото използване на продуктите Мисля, че този модел може да бъде прият от всички държави членки. Трябва да дадем възможност на тези държави, които са направили повече за стимули на сферата на поправянето на продукти, да се възползват от този е, напредък. Между другото, шведската инициатива създава и местни работни места. Е, това не бива да се забравя също, тъй като ние искаме повече работни места. За да има по-дълъг жизнен цикъл продуктът, не може да се мисли само за законодателство и за бюджетни облегчения. Трябва да се мисли за самия дизайн на проекта, когато той е в проектен етап. Така трябва да бъдат планирани, че да могат след това да бъдат поправени, когато се развалят а не изхвърлени. Европейската комисия трябва да помисли, например, директивата за батериите и акумулаторите. Там могат да се наложат а, изисквания към производителите на батерии и акумулатори, за да не се хвърлят, примерно, батериите, а да могат да бъдат използвани всички, а не само някои от тях. Европейската комисия в своя работен план за устойчивия дизайн би трябвало да въведе екологични стандарти. Някои продукти, всъщност всички продукти трябва да имат по-малко въздействие върху околната среда и затова са необходими екологични стандарти. Така ще опазим не само околната среда, не само минералните ресурси, det er det her med, at det skal være nemt også for forbrugerne at vælge produkter med Трябва да бъдем много конкретни, да дадем стимул на потребителите да използват по-дълго продуктите. Може би е нужно ново екоетикетиране. Трябва да има някаква марка или екоетикет с информация за това каква е продължителността на, на живот на съответния продукт и колко може да се използва той. Важно е потребителят да има ясна представа за това, какви очаквания може да има за жизнения цикъл на продукта, който закупува. закупува. И може би това ще бъде решаващия момент, е, когато някой купува един продукт, а не е друг. Така даваме възможност за информиран избор на потребителя в момента на купуване. И в същото време по този начин опазваме и околната среда. много конкретни разпоредби, които може да предложим, много прагматично може да подходим а, и да включим в текста практически неща Надявам се с този каталог от идеи, който споменах в началото, нашите продукти да получат по-дълъг жизнен цикъл. Това ни дава възможност да направим спестявания, т.е. да наулеква джоба ни, но да и, и да опазим околната среда. Не може економиката да почива само върху купуването, закупуването на нови продукти може да гарантираме растеж и просперитет с постоянното въвеждане на нови продукти. Искам да ви припомня, че нашата задача като Комисия по околната среда е да мислим за същата и да я опазваме. 18 март е краен срок за изменения. Има още време. 11 април. Гласуваме в ЕМВИ. 24 април. Крайно гласуване. Очаквам отлично сътрудничество с всички. Um, uh, Сега ще чуем докладчиците в сянка, като започнем с госпожа Колин Ланген. благодаря, госпожо председател, дами и господа. Първо, благодаря на Кристел Шал де Мозе за документа. Становището е много добра изходна база за работа и сътрудничество. Има много ясни предимства, екологични предимства за по-дългия жизнен цикъл на продуктите. Няма да се налага да се заместват те по-бързо, по-малко буклук се генерира и по-малко суровини са необходими за тяхното производство. Няколко неща трябва да кажа по становището. Съгласна съм с докладчицата, че когато говорим за устойчиво производство и използване, е, е това е ясен приоритет. Има и предимства за економиката в кръг и за да можем да се възползваме от тях, трябва да променим начина си за производство, използване и е, унищожаване на продукти. Също така ми харесва баланс в, становището между жизнения цикъл и по-ефикасно използване на политиките за отпадъци и изследвания и управление на околната среда. В предложенията си за изменения трябва да се уверим, че продуктите остават в жизн... имат възможно най-дълъг жизнен цикъл, че се ремонтират, поправят и продуктите, които се изхвърлят, са предмет на повторно използване или рециклиране. Трябват ни стимули за ефикасно е, използване на ресурсите и рециклиране, особено в страни, където економическия модел ни дава много предимства за това. Едно от важните неща в становището е въпроса как продуктите да се произвеждат по възможно най-ефективен и ефикасен начин. В точка 2 докладчицата, казва, че в областта на хибридните подходи могат да се направят промени. Госпожо Шал де Моза, имам малко по-критично мнение тук. Защото ако е, разгледате, е, ако вземете за пример една пералня на лизинг, трябва да се види какви са предимствата. Ако купя един по-скъп продукт, той ще е по-ефикасен, по-мощен и искам да го използвам по-дълго но ако го закупя на изплащане, не ме интересува, няма допълнителни разходи и в момента, в който се появи нов продукт, в зависимост от и договора ми също, ще мога да върна стария продукт. Дали това е добър подход, не мога да кажа на този етап, но ще съм ви благодарна, ако вземете отново въпроса за лизинговите възможности. Също така ми харесва разширяването на отговорността на производителите, както и в директивата за отпадъците. Надявам се това да стимулира по-дългосрочното използване на продуктите. Наистина, по-дългия жизнен цикъл на продуктите е централен въпрос в много страни. Във Франция, например, има е, вече е въведена забрана за планираното износване на продуктите. В е, Норвегия също се правят стъпки в тази посока. В Белгия се правят е, изпитвания, за да се гарантира екологично, за да се измери екологичното отражение. В Германия има национална програма за устойчиво потребление на продукти. И от 79-та година има организация е, или по-скоро схема, си син ангел се нарича за устойчиво използване ще направи изменения за засилването на жизнения цикъл на продуктите. Трябва да има различен подход за това. Европа трябва да има по-добра координация, за да сме сигурни, че отделните мерки не, са, не стават пречки за функционирането на вътрешния пазар, че могат да се използват съвместно и да гарантираме, че продуктите имат по-дълъг живот как да имаме устойчиво производство и употребление на продуктите, като същевременно подобрим прилагането на този модел от страна на европейските граждани. Така че трудно е да постигнем баланс между ефективна економика в, в кръг, използване на ресурси и иновации и технологическо развитие от друга страна. И е, това становище е чудесна изходна точка и очаквам сътрудничеството. Благодаря, госпожа Риисе. Uh, uh, Благодаря. Ще се изкажа от Гезине Майснер, докладчик в сянка за нашата група, която не присъства тук. Ще изчета нейната бележка. Е, приветстваме работата на докладчика. Той е, ще подобри екологичния отпечатък и измерването му. Жизненият цикъл на продуктите трябва да се увеличи като важен параметр за подобряване на устойчивостта и, е, и негенериране на отпадъци. Продуктите трябва да се поправят, а не да се изхвърлят. Тя подкрепя точка 3 в проектостановището. Много продукти се рециклират като за суровини. Има и пазар за такива използвани продукти. В някои страни вече са прияти съответните процеси, например за производство на мобилни телефони. От, про, по, относно ремонтите и поправенето, госпожа Майснер е съгласна, че те трябва да се поправят. Добре е да има един холистичен подход, обаче не е сигурно дали подход отговарящ е, един размер за всички. Да, няма да говоря толкова бързо. Е, госпожа Майснер също не е сигурна дали технологията винаги позволява поправки и в такъв случай какво ще е отражението върху цените на продуктите. Важно е да се постигне правилния баланс между иновации и разширяване на жизнения цикъл, както се подчертава в становището точка 1. Също така госпожа Майснер е съгласна, че поведението на потребителите е много важно тук, затова трябва да се повиши осведомеността на потребителите. Това е много важно съображение А. И в заключение Газини Майснер е, има готовност да работи с докладчицата по проекто становището и в заключение на Френски ще направя личен персон коментар от за значението на параграф 4 от името на нашата група. Там се говори за новия план на комисията за екодизайна. Това е тема, по която бях докладчик преди над 10 години, директива 4, с която работихме с Петър Лизе и с други колеги в нашата комисия, парламента искаше като приоритет да се окаже натиск, да се действа в първоначалните етапи на жизнения цикъл на продукта, защото именно там могат да се направят 80% от економиите. Имаме въпрос за заличаването на този параграф, защото той е много важен за нас. Благодаря. Thank you very much, Madam Rees. Uh, no, Mr. Благодаря. Следващия оратор. Gracias, Presidenta. Compartiendo el enfoque general que ha transmitido la... la... Благодаря. Съгласен съм най-общо с докладчика. Искам да подчертая, че има различни видове вграден край на живота и това трябва да бъде наказвано. Трябва да се насърчава дългия жизнен цикъл на продуктите посредством дизайн и техническа хармонизация. Информа... Информация трябва да се предоставя на гражданите, трябва рентабилно да може да се ремонтират уредите. Идеите трябва да бъдат по-амбициозно изложени а, от Европейската комисия с, в текста за екодизайна. Може ли комисията да ни каже какъв е напредъка при агенцията за по стандартизация, която е доброволен орган. Трябва да се вземе предвид е, и становището на екологичните организации и синдикатите. Мисля, че особено, що се отнася до дългия живот на продуктите и екодизайна, имаме още много какво да направим. Трябва да бъдем по-амбициозни. Освен това, призоваваме Европейската комисия да започне процес при който индустрията да спре да мисли за това, какво да прави с изхвърляните уреди, а да мисли за по-дълъг живот на уредите, т.е. да не бъдат те изхвърлени. Трябва да участват и местните и регионалните органи на властта в този диалог. Трябва да подкрепим местните бартерни сделки, замяна, поправки. Това е отлична услуга за гражданите. И това е по-устойчив начин за развитие на обществото. Едно общество, което няма да бъде индивидуалистично по този начин. Не бива да има общество, което да почива на изключване или на класи. Не трябва постоянно да се, стават, да се създават изкуствени потребности и нужди. Ще направя изменения в този дух и ще работя с удоволствие с докладчика. Благодаря, господин Педичини. Грация, президента Йо. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на нашата докладчица Шалде Мозе за работата до момента. Ние смятаме, че това е не само необходимост за опазване на околната среда, а и нещо необходимо за нашата култура. За да го направим обаче, трябва да погледнем врага. И според нас врагът е либералното мислене, този адски механизъм, който търси закупуването на всяка цена. Голямото производство, индустрията от край време го въведе. Така, малко семейства могат да си купят два автомобила, два телевизора и така нататък. Има стратегии по маркетинг, които почиват основно върху това. Рекламите почиват върху постоянното закупуване. Говоря за програмирания цикъл на живот. Продуктите могат да бъдат поправени веднъж, два пъти, три пъти, а не просто да е заложено да се развалят така, че не могат да бъдат поправени. Е, така изчезнаха и много занаяти. След това, постоянното пускане на нови продукти. Много често, примерно с телефоните, постоянно се казва, че новия телефон може да прави много повече неща от стария, а той всъщност не може. Това е реклама. Продуктите трябва да имат дълъг живот, максимално дълъг, и в края на живота би трябвало да могат да бъдат рециклирани, след като бъдат е, разглобени. Искаме да има повторна употреба, защото там се създават и много работни места и се намаляват и отпадъците. Освен това, искаме да дадем стимул на услугите по този начин, както и економиката на споделянето. Производителя ще носи пълната отговорност за продукта и съответно ще има стимул да създава по-ефикасни, ефективни и по-дългоживеещи продукти. Uh, Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на докладчицата за свършената работа по планираното износване на продуктите. Връзката между производството на продукти в държави с ниски цени е ясна. В някои страни има заличаване на определени категори... категории, работ работа и също така има установено, че хората генерират над 400 тона продукти на година на човек. Важно е да се прави диференциация, важно е да се е, борим срещу е, планираното износване. Но функционалното износване е нещо нормално за ежедневните продукти от, е, например, чурапогашник, където се появяват бримки до принтери. Затова е важно да се говори повече за правното бъдеще, като, например, планираното производство, износване, което е забранено с закон във Франция вече. Също така трябва да се правят изменения в правото, потребителското право, наказателното право. Трябва да се вземат предвид и последиците в конкурентното право. Във всяка страна законодателя може да засили правните гаранции и да направи задължения за информиране в, например, бележките към продуктите. Но трябва да се следи и за строгото правилното спазване на съществуващото законодателство. Докладчицата много правилно подчертава, че е важно потребителите да бъдат по-осведомени и това е много важна цел защото тук се правят а, търговски аргументи, но а, предоставяне на повече информация не е отговорност само на предприятията, а и на държавните органи и а, е, всички други органи към отговорност към гражданите. Следователно е, е много важно да се предостави функциониращо оборудване, но то трябва и да е екологично. Например, проблема с уловните кружки. Знаем какво е въздействието върху човешкото здраве и околното, и околната среда. Това е доказано с изследване на института ЦЕРН от миналата година. Много е важно да се има предвид жизнения цикъл на продуктите за, произвед... за потребление и ще предложа изменения за текста. Благодаря. Mr. Lise. Благодаря, господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Кристел Шалдемозе и на госпожа Лаген за позицията на НП. Два елемента искам да засегна в допълнение. Подкрепям текстът, както и коментарите на колегата от НП. Два конкретни примера искам да дам, които според мен трябва да бъдат разгледани. Един положителен пример е, че ползваме кружки лед, но те имат вграден. Е, вграден елемент и ако искате да го замените, не може. Трябва да изхвърлите цялата кружка. Това не помага на потребителите и не е ресурсо ефикасно дълготрайността на, на предмета се определя от един негов компонент и в случая няма такава дълготрайност. След това интелигентните телефони или смартфонс. В момента, в който излезе нов iPad, um, търсенето веднага се увеличава. Комисията трябва да се вгледа в тези въпроси. Разбира се, не трябва да действа прибързано, но е хубаво да анализира, да актуализира нещата. Нещата така са направени обаче, че не можеш да използваш смартфона си, трябва да си купиш нов. Тоест, програмирано е това остаряване. Трябва да видите на какво се дължи на бизнес модел, на някакви други технологични изисквания които те карат постоянно да купуваш нов. Сега не съм убеден, че тези практики са добри за потребителите. Може би може да се ползват други бизнес модели, които да избягват този проблем. Трябва да помислим какъв инструментариум трябва да се използва. Мерки в сферата на екодизайна са една възможност. Трябва обаче да се видят и альтернативите. Директивата за екодизайн, както каза колегата, е успешна. Много се постигна в сферата на енергийната ефективност. Но имаше и някои проблеми. Нужен е екодизайн. Ще направи ли той обаче всичко, което искаме? Ще продължи ли дълготрайността на живота на продуктите? Не съм убеден. Добре е да се погледнат други альтернативи. Например, по-добро етикетиране, по-специално за лед кружки или лампи. Повечето потребители обаче не забелязват това на етикета. Трябва ясно да бъде изписано всичко. Обществените поръчки могат да помогнат като инструмент. Друг инструмент, по който трябва да се помисли, е да видим дали определени продукти не трябва да имат по-дълга гаранция. Ако не можеш да разглобиш лампата, за да смениш кружката, то тогава трябва да имаш по-дълга гаранция за ползването на съответната лампа, иначе ще трябва да изхвърлиш целият полилей, примерно защото не може да смениш кружката. wachsam werden, da muss doch die Konkurrenz auch wachsam Уредите постоянно се чупят. И трябва да съзнават това потребителите, когато ги купуват. И хората, може би, биха избрали такъв продукт, който няма да се развили или щупи бързо. Пазарът трябва да окаже натиск върху производителите за по-голяма дълготрайност на продуктите и мисля, че това ще се отрази на всички, но явно не се получава. Не знам защо. Още двама са се записали и приключваме с изказванията. Заповядайте. Thank you, Madam Chair. Uh, first of all, I want to congratulate to uh, our colleague, Madam. Uh, Благодаря на докладчика за отличното проекто становище, което отговаря на основните политики на економиката в кръг. Мисля, че можем само да усъвършенстваме доклада със своите изменения. Ще засегна три точки. Първо, значимостта на екодизайна и стимулите за промишлеността. Стимули, за да може продуктите да бъдат по-дълготрайни, използваеми и с възможност за поправяне. Това ще създаде работни места, което ще допринесе за местната економика. То ще укрепи съществуващи работни места – което е важно за конкурентноспособността на европейската економика. Този подход е по ресурсоефективен което пък работи за други наши политики в Съюза. Второ, подкрепям новия подход към услуги и стоки, нов бизнес модел, който да почива върху економиката на споделянето. Така поведението на потребителите ще се промени. То няма да бъде чувство за собственост към предоставяне, а ще се превърне в предоставяне на услуги и ще даде стимул за промишлеността, както и за предприемачеството. Трето, За да постигнем първите две, трябва да има по-голямо търсене. Продуктите ще станат по-скъпи от цената им днес, тъй като сега не се включва в себостоеността елемент, свързан с екологията, особено се отнася това за вносните продукти, така че трябва да инвестираме в просветна дейност и е, информация за потребителите. Защо е по-добре да се закупи новия продукт, който е по-дълготраен, но и по-скъп. Трябва да обясним, че ще се разкрият работни места в сферата на ремонтната дейност. Важно е в държавите членки да се проведат информационни кампании за економически стимули на регионално и местно ниво. Благодаря. Благодаря, господин Балц. Моля ви съвсем накратко. Благодаря много. Доклада е наистина много добър. Трябва да подчертая точка 6, по-конкретно екомаркировката. Много е важно да знаем каква ще е продължителността на живота на един продукт. Защото потребителите не бива да се насърчават да купуват по-устойчиви продукти, защото често това става поради липса на достатъчна информация. Много често, например в областта на автомобилите, се правят реклами, че продължителността на дадена кола е еди колко си години. Но много често потребителите се насърчават да купуват отново определен продукт. Така че информацията поместена в точка 6 е много важна. Не съм много сигурен откъде идва информацията на господин Лизе относно смартфони, iPad, iPhone. При всички тях има много агресивна пропаганда, за да може потребителите да си купуват новите продукти, да изхвърлят старите. И е много трудно да се борим срещу това. Ето, аз държа в ръката си телефон Nokia. Купих си го преди 3 години. А сега ще ми се наложи да го изхвърля, защото нямам, не мога да намеря зарядно за него, никъде не мога да си купя зарядно за този телефон в никой магазин не могат да ми продадат зарядно и ми казват купете си нов телефон. Така че ето, разликата между новото и старото, това е огромно предизвикателство да се реши проблема. Благодаря. Давам думата на Европейската комисия. Бенет. Господин Бенет. Добър ден, благодаря госпожо председател. Да, бяха повдигнати някои въпроси. Мисля като цяло, че Европейската комисия се радва на много от елементите, които сте допълнили, както и на основния доклад. Така че важен е екодизайна. Ние използваме подхода за най-низки разходи. За момента това бе възможно, що се отнася до енергийната ефективност, защото може да бъде измерено и при бизнеса, и при потребителите с смет... сметките им. Що се отнася до елементите, които споменахте, използваемост, повторна, възможност за поправяне, трудно е тази цена за най-ниска цена на цикъла на живот да бъде точно изчислена. Разбира се, това може да се направи. Не казвам, че не може. Това е едно от големите предизвикателства, пред които сме изправени. Нещо друго, което бе повдигнато от ключов характер, бе свързано с това какво правят стандартизаторите, както и Европейската комисия по отношение на дълготрайността, повторната употреба и така нататък. Искам да информирам комисията, че има над 30 технически комитета, които работят по този въпрос. Има 7 хоризонтални проекта с съответни екипи, които работят по тях и те трябва да излязат с доклад от 2018 до първите месеци на 19-та година. Те са свързани с конкретни стандарти, по конкретни проекти, които се разглеждат матрично. Някои са по-хоризонтални от други. Трябва да се постигне компромис между бързата работа и нивото на формални изисквания. И затова те казаха, че ще излязат с три типа документи и стандарти, стандарта ЕН, най-високия, след това технически спецификации и на трето място споразумения. Особено когато говорим за компютърни технологии, както и други, които се развиват много бързо, те са необходими. След това екодизайна и другите политики, свързани с екодизайна, економиката в кръг. Всичко това би трябвало да се движи много бързо и затова трябва да направим така, че и комисията, и стандартизаторите да се движат също бързо. И за това са нужни и технически спецификация и споразумения тип workshop. Ще отговоря на допълнителни въпроси. Ако имате такива, Що се отнася до някои от проектото мерките, които се опитваме да прокараме, имайки предвид екодизайна, в момента въвеждаме една система за невъзможност за отказ Казвам го достатъчно общо, за да може да не се обвързваме с конкретна формулировка. И нещо друго важно, свързано с екраните на компютрите и сървърите. Два важни елемента там. Както бе споменато в този дебат, софтуера или фонуера, за втория живот на продукта, този софтуер трябва да е наличен. Това са проектомерки. И освен това, Основната част от уреда, функционалния елемент, драйверите и електрониката, не трябва да бъдат изхвърлени или разрушавани. Това идва желание за разрушаване идва от желание за конфиденциалност. Не може да бъдат накарани финансови институции да не разрушават данните на дисковете, е, хард дисковете и така нататък. Защото за тях поверителността на данните и сигурността на бизнеса е много по-важна от екологичните съображения. Но за на други или за други видове фирми, способността да заличиш данните по сигурен начин е изключително важна и е важна за втората употреба. Това, което се опитваме да направим за всички тези електронни уреди, е да направим задължително изискването заличаването на данните, т.е. софтуера за заличаване на данните, да върви заедно с продукта. И тогава потребителя или бизнеса може да го използва, имайки предвид бизнес модела. така много е, уреди ще могат да бъдат използвани повторно. Надявам се да съм отговорил на всички въпроси. Ако искате, ще отговоря отново на нови. Now, uh, Благодаря много. Докладчикът. Благодаря на всички за вашите бележки и коментари. Благодаря за изказванията. Аз съм убедена, че може да се стигне до отличен текст на доклада. Искам само да засегна два елемента. Това, което каза господин Лизе. Смятам, че казаното от него е абсолютно точно. Това, което искаме да направим, е да се занимаем с едно предизвикателство, а то е софтуер, съдържанието на старите телефони, старите айпадове. Този елемент е изключително важен. След това колегата Ланген. Съгласен съм с това, съгласна съм, извинете, с казаното за лизинга. Ако често се променя продукта, това има своето значение, но ние искаме да създадем стимули така, щото индустрията да произвежда по-устойчиви продукти с по-голяма дълготрайност. По този начин наистина ще допринесем до кръгова, за кръгова економика. Нашето намерение трябва да е да се постигне истинска такава економика, така щото да се изпрати ясен сигнал и да се занимаем с темата, защото така наречения лизинг може да окаже положително въздействие. Благодаря за всички идеи, много ви благодаря. Надявам се бързо да бъде одобрен този текст с мнозинство. Благодаря. Крайен срок за подаване на изменения 8 март в 12 часа на обяд. Следващата точка е размяна на становища с комисията Давам думата на представителя на генерална дирекция Санте. Здравеопазване. Благодаря. Да, нека да кажа няколко думи за законодателните е, е, разпоредби и системите за подаване с сигнали и международния, международния контекст. Сега, първо по законодателните въпроси имаме мерки за защита през граница от сериозни епидемии. има система за наблюдение на заболяванията. Предава се информацията до Центъра за заразни заболявания. Има годишни доклади. Има също задължение за подаване на информация на събития, свързани с преминаване през граница на заразни заболявания, както и на други заплахи, включително тези свързани с биологичната сигурност. Има и комисия по, си, а, по здравна сигурност, която е отговорна за координиране на мерките на европейско равнище е, там, където има сериозна трансгранична заплаха за човешкото здраве. Сега, що се отнася до безопасността на храните, от 2002 година разполагаме с законодателен текст, задължаващ въвеждане на проследяемост при храните, независимо от това дали е, става дума за храни или фуражи. Наскоро имаше и изменения основният принцип е, е първичната отговорност да е у производителите, които са длъжни да прилагат системата ХАЗАР, т.е. системата за контрол на риска, анализ на риска и критични контролни точки. Близо 3000 съобщения годишно се получават от е, държавите членки. Както споменах, също така има и официален регламент за контрола, където се ам, говори за спазването на всички разпоредби ам, за храните и ам, за ветеринарно-санитарните норми. Целта е, е да има е, специални мерки за справяне с неспазването на правилата и с измамите в областта на храните. Сега правото в областта на ветеринарното здраве замества е, се старите норми с нови, модерни норми за борба срещу епидемиите, като се вземат предвид и заплахите, свързани с биотероризма. Що се отнася до заразните животински болести, има специални мерки, които предвиждат забрана за предвижване на животни и животински продукти из Европейския съюз или е, от конкретни региони към други. Има система за предупреждение в реално време за епидемии от заразни болести сред животните. Системата по настоящем се актуализира. Също така има усилия за вакциниране, референтни лаборатории и ветеринарни екипи за бързо реагиране, които могат да бъдат изпратени незабавно, включително и в случаи на заплаха за, от вещества с двойна употреба. Има и специални мерки за растителна защита, включително и система за подаване на сигнали, свързани с епидемиологии, е, епидемии, застрашаващи растенията. Тук споменах и Центъра за контрол и предотвратяване на заболяванията във връзка с, с заразните болести. Трябва да спомена и службата за безопасност на храните, която се занимава е, с прилагане на нормите в областта на сигурно, за безопасността на храните и ветеринарно-санитарното здраве и се грижи за системата за бързо подаване на сигнали. Разполагаме и с план за действие в случай на химическа, биологическа или ядрена заплаха. Целта е да има редовна оценка на риска и това се прави чрез редовни е, доклади от страна на държавите членки. И накрая, в международен план, сътрудничеството между Европейския съюз и Световната здравна организация позволява свързване на различните системи за сигнали, които споменах. Сътрудничим си и с НАТО, що се отнася до капацитет за бързо идентифициране на заплахи и за проследяването на техния първоисточник. Първата конференция за намаляване на биологичните заплахи беше проведена в Париж през юли 2015 година ни излезе със своите препоръки. Работим и с други организации в областта на защитата на безопасността на храните и общественото здраве. Благодаря. Давам думата за коментари. Госпожа Еранс Гарсия. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на представителя на комисията, че е тук, за да говори за а, въпросите свързани с а, сигурността и храните. И е важно хранителните продукти които се произвеждат в Европа, да са безопасни. Те всъщност вече са най-безопасните в света. Имаме много строги правила, които защитават потребителите в Европа, както и потребителите в третите страни, където се изнасят европейските продукти. Обаче има още един важен въпрос – предотвратяването на биологичния тероризъм. Става дума за предпочитане за европейски продукти, те да са сертифицирани, за да може потребителите да са сигурни, че са произведени в много строго контролирана среда и са намалени до пълния минимум всички възможни заплахи. Живеем в свят, в който съществуват такива заплахи и не трябва да ги пренебрегваме. Подала съм и аз за изменения в връзка с доклада на господин Лавия. Европейската комисия отговори на наш въпрос за евентуално подготвяне на ново право в областта а, с отрицателно становище. В а, Комитета по безопасност на храните обаче позицията е различна. Те са за. Като цяло те прилагат правните норми, но въпросът е да се улесни тяхната работа, да се по-настоящем има стандарти, които се прилагат в отрасъла, но няма а, публични стандарти. Производителите всъщност искат такива стандарти, искат а, такова право а, и трябва да се работи в тази област. И ако искаме това да стане възможно най-бързо, т.е. до 4-5 години да влезе в сила, тогава трябва да се задействаме незабавно. Всъщност, селскостопанския бизнес в Европа е, би бил много доволен да имат такива стандарти, защото ако стандартите са задължителни, тогава техните продукти ще се приемат навсякъде по света. Ако се прилагат само стандарти, които са доброволно въведени в частния сектор, това няма да е непременно така. Има най-различни въпроси, които трябва да се вземат предвид. Разполагаме с ISO 14000, което предоставя им, възможности за екологично сертифициране. Аз съм работил като е, консултант, еколог, преди да стана депутат. имаме правни текстове по толкова много въпроси. Защо да няма и право в областта на безопасността на храните. Така ще се помогне на, на всички, и на производителите, и на потребителите. Така ще се постигне и по-голяма сигурност, и по-големи спестявания. Благодаря. Госпожа Гръстет, благодаря, госпожо председател. Действително, трябва да вземем предвид какви са мерките, с които разполагаме за защита в областта на продоволствието и селското стопанство срещу злонамерени действия и химически, физически, биологични или радиологични заплахи. През 2007 година Международната организация по е, здравеопазване заяви, че най-голямата заплаха в областта на продоволствието са злонамерените атаки. И когато е, е, липсват антибиотици, когато има изключително опасни бактерии, срещу които няма никакво лечение на разположение, става ясно колко е сериозен този проблем. Европейския съюз не разполага с обща регламентация. Ясно е, че имаме някои инструменти, това беше вече обяснено, но ни липсва такъв един всеобщ подход – за разлика от а, Съединените щати или отделните държави членки. Нека да разкажа как се случват нещата във Франция. Защитата в областта на продоволствието е свързано, свързана с мерките за наблюдение срещу терористични затаки и селскостопанския и продоволствен отрасъл във Франция се разглежда като потенциална цел на терористични действия и за това се прилагат мерки за защита. И що се отнася до безопасността на храните и е, във връзка с животновътството, мисля, че Европейската комисия не проявява достатъчно голям интерес към мерки в тази посока. Какво се случва в момента? Може би Европейската агенция за безопасност на храните би могла да въведе стратегически план за действие в тази област. Благодаря. Госпожа Дали. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на комисията за това, че е тук за обмяна на идеи. Действително, е интересно да се обмисли идеята за правни норми, които да гарантират безопасност за храните, включително и във връзка с трансгранични заплахи. Но трябва да вземем предвид и още нещо, нещо, което за хората е важно в техния ежедневен живот, а именно необходимостта от сигурност и то сигурност на европейско равнище. Много често забравяме, че може да има биологичен тероризъм, биологично замърсяване, нещо, което може да засегне хората съвсем пряко. И тук искам да се спра на няколко въпроса, включително на това, че има опасност производители на храни, изпращащи храни от една страна в друга, произвеждащи продукти, които след това изпращат, които се съхраняват в складове. Та за тях моят въпрос е, когато разгледаме сегашното действащо право в областта, всички европейски организации, дори многонационални органи... организации, работещи в Европейския съюз, могат ли да гарантират продоволствените доставки в Европа, да са достатъчно безопасни, да има сериозна програма за осигуряване на тяхната безопасност и за защита срещу злонамерени действия по замърсяване на храните. Не мисля, че Европейската комисия е предприела мерки в тази област до сега и за това искам да попитам, има ли начин да развием програми в областта на безопасността на храните и на сигурността на продоволствието и на храните. Може би комисията трябва да изготви такова право. Господин Педичини. Благодаря, госпожо председател. Нека да спомена фалшивата моцарела, дибуфала, както изобщо фалшивите биопродукти – китайските домати, които се правят на наши домати, или ги продават за такива. Метилцелулозата е един химичен елемент, който често се използва при, за по-тежко тегло на компанията да мисуре più efficaci per il controllo degli alimenti necessario Искаридите които с този продукт а, тежат повече. Ето ви също някои елементи, които могат да се използват и за терористична атака. Трябва да опазим граждането, е, здравето на гражданите срещу измами. Трябва да се опитаме да се защитим от терористични нападения в, хран, в храните. Трябва да инвестираме в този е, сектор за да помогнем най-вече на малките и средни предприятия да има маркировка за това откъде идва продукта, някаква проследимост, както трябва да действаме и в разузнавателната област, за да може да се предотвратят хранителни атаки. Благодаря. Давам отново думата на господин Райан директорът от Генерална дирекция Здраве. Благодаря за коментарите. Ще отговоря на няколко от направените коментари и станни въпроси. Е, да, действително за комисията е важно да има план за действие. Това е един от приоритетите на комисията Юнкер, да има по-силно наблягане на приложението на европейското право. И основен елемент тук е системата за аудитиране. Имаме система за аудитиране, която позволява контрол на място и в Европейския съюз и в трети страни. Това са темите на докладите за мерките за приложение. Има и, що се отнесе до системите за подаване на сигнали, има такива системи, и споменах 5-6 поне такива системи. сега разглеждаме възможност за по-добро взаимосвързване на системите и е е, тя е свързана с е, работата в областта на безопасността на храните. И по-настоящем комисията работи по по-добре интегрирана система за подаване на сигнали. Въпросът е, че е, трябва да има по-добре интегриран подход към тези мерки, да има участие на всички организации и е, институции и власти, работещи в областта на здравеопазването, нещо, което също насърчаваме редовно. И накрая, що се отнася до тероризма и сигурността, Нека да се спра на първия доклад и е, е, приятния на 12 октомври дневен ред в областта. Един, една от важните теми е по-доброто приложение на европейското право, свързано с тероризма, организираната престъпност и киберпрестъпността. И тук искам да ви обърна внимание на действията, предприемани в държавните членки в момента във връзка с така наречените меки цели, т.е. онези части на обществото, които могат да бъдат прицел. Да кажем, продоволствената верига, веригата с доставка на храни, където може да има излагане на опасност, на физическо излагане на опасност. Така че е много важно да се защитят тези лесно достъпни цели. И комисията работи много активно, опитвайки се да идентифицира възможните мерки за защита срещу терористични действия, специално срещу тези а, лесно достъпни цели, soft targets на английски. Благодаря много. Преминаваме към следващата точка. Отново размяна на становища с представителите на комисията. Е, тук е, става дума за опростена процедура за е, стоки за човешко потребление от Канада. Давам думата на комисията незабавно. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Правното основание за подаване на това, този регламент е 854. Става дума за продукти от животински происход, които са за човешко потребление. Основ... Е по-конкретно в този регламент, в член 12 от уточнена процедурата за актуализиране на списъка на одобрените предприятия. По-настоящем в Европейския съюз се допуска внос само от предприятия, които са одобрени и се издават ветеринарни сертификати. На границата те се проверяват, за да се гарантира, че потреблението, че стоките действително идват от тези предприятия, които влизат в списъка и които са одобрени от съответните компетентни органи на тази неевропейска държава има процедура за актуализиране на списъка в рамките на 30 работни дена и в тях 20 дена държавите членки имат възможност да подават коментари за съответното предприятие, което се предлага да се добави към списъка. В връзка с Канада, ветеринарно-санитарното споразумение между Европейския съюз и Канада включва конкретни разпоредби по прясното месо, рибата и риболовните продукти. Задават се определени стандарти и изисквания и се е, е, смята, че има еквивалентност при правилата, прилагани в Канада и тези прилагани в Европейския съюз. Тоест, е, е, техните продукти могат да бъдат изнасяни към Европейския съюз, тъй като отговарят на нашите стандарти. Причината е, комисията предложи да се разчита на канадските норми, е, и за това предложи опростена процедура за включване в списъка. Същото, е, същата разпоредба прилагаме, например, и с Нова Зеландия. Когато ние приложим опростена процедура, Канада също прилага опростената процедура за нас и е, тя е само от два дена и така се дава възможност на съответното европейско предприятие да бъде включено в списъка на предприятия, авторизирани да изнасят в Канада. Това е, е предвидено в съществуващото споразумение. Първата стъпка е, бе обсъждане между Европейската комисия и Канада в е, съвместна комисия по управление. Тази комисия или по-скоро комитет. Изготвя препоръка за и препоръката за опростена процедура за включване в списъка бе прията в този комитет и получи положително становище от държавите членки. Ще се вземе и отделно вътрешно решение в Генерална дирекция здравеопазване и безопасност на храните. По втория въпрос, който беше повдигнат от задали въпроса депутат, а именно възможността чрез тези предприятия към Европейския съюз да се изнася недопустима е продукция. Е, ние обаче провеждаме проверки не само в Европейския съюз. Нашите колеги от е, дирекция F в Генерална дирекция здравеопазване провеждат такива проверки и в Европейския съюз, и в Канада. И една от основните им цели в Канада е да проверят спазването на канадската програма за стандартите за изнасяне към Европейския съюз на животновърни продукти. Целта е да се гарантира спазване на изискванията. Другата защита е с сертификатите, издавани от канадските власти. Те проверяват също дали се спазват европейските изисквания. И що се отнася до местни продукти, които влизат в Европейския съюз, правят се проверки и при влизането на продукция. и то не само документални, а и физически проверки от страна на ветеринари. Надявам се, че с това съм отговорил на зададения въпрос. Ако имате допълнителни въпроси, съм на ваше разположение. Благодаря, господин Стаес. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на представителя на комисията за направения, за дадения отговор. В комисията по околна среда съм постоянен докладчик за контактите с службата за безопасност на храните и за фани... Е, ветеринарно-санитарните норми която е част от Генералната дирекция. От 2004 година в Канада е, е имало 13 проверки. От 2014 година до сега. Не всички тези проверки са се занимавали с темата, която ние разглеждаме сега, а именно вноса на прясна храна и риба. Последната проверка е през 2014 година и публикацията след нея е излязла през юни 2015 година. Като цяло информацията е сравнително нова, но това, което прочетох в този доклад не е а, особено задоволително. Не ме кара да се доверя на системата. Например, в текста се вижда, че лицензирането на износа от Канада не се актуализира, че има много искания за изключване от списъка че има недостатъци в официалните мерки за контрол, че има недостатъци при проследяемост при говеждото месо и че има сериозни а, безпокойства за износа на конско месо, защото не може да се изключи това коне, които са заклани в Канада да не са били третирани с нелегални препарати през стоте дни преди това има искане да се въведе опростена процедура. И това е одобрено от държавите членки. Има една държава членка, която е записала обаче резерва. Аз се безпокоя за това дали може да приемем този член на приложение във връзка с член 12 от регламента където се дава възможност за подаване на изменения и където в случай на допълнителна информация тя трябва да бъде разгледа, разгледана. Защото има проверки, които водят до определени съмнения. Първоначалната идея в изготвянето на тези законодателни текстове беше съвсем различна. Освен това, ако разгледаме контекста, преди няколко седмици подобрихме споразумението за свободна търговия с Канада с а, голямо мнозинство. Що се отнася до вноса на месо, месо ще увеличим ли квотата значително за говеждо, свинско и птиче месо? 12 до 14 пъти повече в тонове да се внася от Канада към Европейския съюз. Добре, има споразумение с търговия, нямам възражение, но и трябва да се приемат разпоредбите, които са гласувани. Имаше голямо мнозинство в подкрепа на това споразумение. Въпросът е обаче, че действителността е такава, че е, количествата месо, които ще бъдат допускани за внос в Европа, се увеличават значително. И това при положение, че се иска в допълнение на всичко и опростена процедура. И че тя е одобрена от множество органи, които са отговорни за сертифицирането при износа на продукция от Канада. Господин Фан Дайк направи коментари за проверките, за строгостта на начина по който се гарантира разделянето на веригите, производството на месо, начина по който се използват хормони при това производство, както и е, производствените вериги, които се прилагат във връзка с европейското право за неприлагане на хормони за огояване на животни. Моят въпрос е – Опростената процедура и множеството институции, които са включени, рано ще доверят, доведат увеличаване на вноса. Това разумно ли е? Вземайки предвид доклада от е, юни 2015 година, който цитирах, и е, от една страна и на второ място разпоредбите по споразумението с Канада, които гласувахме. Може ли наистина да се гарантира еквивалентност на подхода на Европейския съюз и Канада? Това са въпросите ми. Благодаря много, господин Ван Дайк. Първо, по одитите през последните 10 години пред предходната служба за храна на животните и настоящата служба. През е, юни месец беше направен последния, доклад, а, е, последния одит, ю, юни 2016 година. Доклад още не е готов. Е, но тук трябва да се каже, че Одитите са само началото на един процес, след което се следи ситуацията отблизо от Генерална дирекция здравеопазване. Прави се план за действие, който обаче не остава в някой чекмедже, а се предприемат съответните действия. така че не се проверява само дали са предприяти мерките, за да се поправят нередности, идентифицирани по време на одита и дали те са правилно изпълнени тези мерки. Освен това, нещо установено в последващите мисии, че одитите в Канада, които предстоят, ще вземат предвид плановете за действие и е, да се види дали те са прилагани правилно. От това става ясно, че когато обсъждаме новата програма за одити, тя се основава на свършеното до тук. Някои елементи са важни, като например броя намерени бързи сигнали или съмненията при определени проверки. И така се решава колко често ще се правят следващите проверки. Имаше въпроси за квотите. Това е предвидено по споразумението. Установяването на, в списъка с предприятия е списък с канадски предприятия, които изпълняват изискванията на Европейския съюз и това не се отразява по никакъв начин на квотите, предвидени по споразумението за свободна търговия с Канада. Благодаря. Има ли коментари? Да, благодаря, госпожо председател. Искам да се върна на въпросите, които зададох. Не ви дадох думата на вас. На господин Капуто дадох думата. Е, благодаря. Искам да кажа нещо по-общо, тъй като комисията е тук Оценката на качествените стандарти за, на продоволствието не може да се ограничава на, до формален контрол. Ако се направи по-добра оценка и се мине отвъд минималната микробиология и се види качеството на продукта, като започнеш от суровините, от които са произведени, каква е процедурата, вече ще се види дали се спазват стандартите за качество в този случай на Канада, и се направи една връзка и ще се види, че не са еквивалентни. Канада, що се отнася до производство на месо, например, често използва хормони и процедури, които са незаконни и опасни според Европейския съюз. Говорим за предприятия, които със сигурност спазват формалните изисквания на Канада или някои други международни организации, но извършват нарушения а, спрямо нашата система. Нарушения, които според нас, според нашето законодателство са сериозни. Така се случи и с сета. Отново ще даваме подаръци в ощърп на европейските предприятия. Ще им дадем бял чек и ще им дадем достъп до Европа, а техните продукти не спазват правилата за изработка не спазват фитосанитарни, ГМО изисквания и всичко отново казвам в ущърп на европейските граждани. Не може комисията да намали контрола по вноса от Канада. Европейските институции по този начин не могат да изпълнят ролята си на пазители на здравето на гражданите. Затова, според мен, трябва да се приеме една процедура, може би упростена, но да се направи разграничение между предприятия, които използват хормони и ГМО и всички останали предприятия. Така потребителят трябва да знае и ще бъде информиран за това, кой стои зад този продукт. You, was... Госпожа Магинес. Благодаря, госпожо председател. Господин Стас постави един въпрос за конското месо. Мисля, че представителя на комисията не отговори и той е свързан с един по-широк въпрос за контрола на хорското месо в рамките на Европейския съюз, как влиза то в веригата за доставяне на храна в сравнение с канадската система. Ако може комисията да коментира по този въпрос или ако не разполагате с информацията в момента, да го направите на по-късен етап, защото постоянно се свързват с нас от държавите членки за този въпрос и стои въпроса за еквивалентността в тази област. Благодаря. Председателката, благодаря. Госпож... Господин Стас, е, чухме ви вече, ви бяхте докладчик и в момента водим размяна на мнение. Моля да бъдете много кратък, тъй като времето напредва. Извинявам се за преди малко. Гледахте, ме, гледахте към мен, а и господин Капуто стоеше пред мен, затова взех думата аз. Но имах един допълнителен въпрос. Представителя на комисията каза, че доклада на службата по ветеринарни храни получава съответното последващо внимание. Та въпросът ми е, Можем ли ние в парламентарната комисия да получим последващите доклади, да видим какво е направено след това, а не просто да разглеждаме в подробности основния доклад. И когато говорим за доклада от юни 2015 година, става въпрос за новия доклад на службата, който обаче не е публикуван. Господин Ван Дайк, кога смяташ, че ще се публикува доклада? Кога можем да го получим? Има ли някакви срокове? И накрая, за квотите в сета и тяхното увеличение. Казахте, че те не са обвързани с самите проверки и признаването на новите институции. Чудесно. Но ако говорим за установяване на опростена процедура за признаване на по-голям брой органи, то тогава неизбежно оставяме с впечатлението, че се увеличава капацитета с 12 до 14 пъти за износа и ще има и увеличение на квотите. Това е много важен въпрос и за това зададох въпроса. Благодаря. Председателката, не бяхте кратък, кратък в изказването си. Господин Ван Дайк. Благодаря, госпожо председател. Първо по въпроса за качеството. Ще кажа нещо, което комисията е казвала неколкократно. Когато говорим за каквото и да било споразумение, не искаме да, намалява да понижаваме стандартите си. Конкретно тук за споразумението между Европейския съюз и Канада – месото третирано с хормони е изключено. То не може да бъде изнасено в Европейския съюз. Това е по силата на правилата, които имаме и те няма да се променят. Искам да го кажа ясно, няма да понижаваме стандартите си. Те вече съществуват и е, те се спазват от правилата в Канада, като има изключение за месото от животни третирани и лекувани с хормони. На следващия въпрос, за конското месо, нещо на което не отговорих. Имаме доклад от колегите ни в Канада, в който се казва, че е прието решение и е, за да се увеличат проверките, за да може да се гарантира, че конете, които ще ще е, минат през кланицата и ще бъдат изпратени в Европейския съюз са съгласно всички стандарти на Европейския съюз. Това конкретно е решено от а, комисията по отношение на износа на конско месо от Канада. И накрая, по плановете за действие, Докладите на колегите от дирекцията са публични и също така отговорите на публичните органи също са обществено достояние и могат да се разгледат на уебсайта. Благодаря. Председателката, благодаря за отговора. Стигаме до последна точка в дневния ред. Размяна на мнения организирана днес, защото днес честваме Световния ден на редките заболявания. Много е важно, че е, в нашата комисия признаваме, че европейци е, страдат от редки заболявания. Отражението, е, въздействието им върху пациентите и семействата им е много сериозно. Много често диагностицирането става твърде късно и има недостатъчно познания на тези болести. Пациентите са малко на брой, малко се познават тези болести и ето за това е много важно да работим а, трансгранично. Днес трябва да повишим осведомеността на обществеността, на тези, които вземат решенията, осведомеността за тези редки болести и ефекта им върху пациентите. Имаме информационна кампания за обществеността, която цели да повиши уведомеността на научни работници, фармацевти, медици, вземащи решения и всички, които имат интерес да се разреши този толкова тежък проблем. Сега обръщам се първо към комисията. Благодаря на директор Райан, че е тук днес. Давам ви думата за да ни кажете какви са основните действия и инициативи на Европейския съюз по темата. Благодаря. Благодаря, че отново ми давате думата. Искам да кажа няколко думи за политиката на Европейския съюз за редките болести по повод Международния ден за редки болести. Имаме регламент на парламента и съвета за медицинските продукти, отнасящи се до разработването на лекарства за редки заболявания. Той се допълва от съобщение на Комисията за редките заболявания, където се представя общия холистичен подход, засягащ аспекта за общественото здраве, за редките заболявания. Също така има препоръка на съвета на министрите от 2009 година за действията на Европейския съюз за редките заболявания, където се правят препоръки за действия на национално ниво. И накрая комисията реши да създаде експертна група на комисията за редките заболявания. Ето е, това е, е законодателната политическата рамка, в която се поместват дейностите на Европейския съюз в тази област. Продължаваме да ги разработваме и да ги изпълняваме. Относно ролята на заинтересованите страна, страни, те са много важни. Имаме неправителствена европейска организация за редките заболявания, която работи с националните е, обединения и е, тя обхваща над 600 пациентски организации, представлява 4000 редки заболявания от 50 от 50 е, страни. Това е много важно за изпълнението на нашата здравна програма, но също така и за работа на експертната група за редки заболявания, както и работата на Европейската агенция за лекарствата, за а, е, лекарствата за редки заболявания за деца и други. Трябва да поздравим колегите за това, че работят много усилено за подкрепа на пациентите на тези заболявания. Важен елемент тук е, е да се познава добре положението на място. Затова от години Европейския съюз инвестира в регистри за редки заболявания. Също така част от мрежите за наблюдения са преместени в съвместния изследователски център свързани с конкретни заболявания и също така очакваме от този съвместен изследователски център да обедини събирането на данни от регистрите за редките заболявания, особено тези от европейските референтни мрежи. Имаме съвместни действия, започнати през септември 2015 година те целят да помогнат на държавите членки в изпълнението на препоръките на съвета, по-конкретно за да разработят а, обща европейска информационна база данни за редките заболявания. Те там се обединяват органи от държави членки, така се ангажират те повече. И целта е да се предоставя налична висококачествена информация за редките заболявания, както за практикуващите медици, така и за пациентите. В областта на научно-развойната дейност имаме съвместна европейска програма за изследвания, където се обединяват изследванията в областта на общественото здраве. Това за това се използва Хоризонт 2020. Голям процент е съфинансирането, до 70% е европейското съфинансиране за период от 5 години. Това показва ангажираността на изследователската програма, за да се разработи, за да се развиват информацията и ресурсите за редките заболявания. Относно достъпа до лечение – важен въпрос за всички пациенти и техните семейства. Комисията следи дискусиите за достъп до лечение на редки болести. Има фокус върху конкретни действия, по-конкретно заключенията на съвета за е, установяването на баланс в фармацевтичната сфера от юни миналата година. Комисията поиска времева рамка с срокове, за да се е, извърши оценка на въздействието за наличността и достъпа до е, лекарства тук. Следим и работата на Европейския парламент, ще очакваме и ще проследим резултатите от дискусиите и е, комисията предла... признава предизвикателствата, свързани с липсата на определени продукти, но също така е важно повече сътрудничество в областта на здравните технологии и различните е, органи в Европейския съюз. Важно е да има безопасен и навременен достъп за до, до лекарства за пациентските е, организации. Регламента за медицинските е, продукти е един успешен инструмент за подобряване на достъпа. 129 е, лекарства са получили и одобрение и над 1300 е, се разработват в момента. Това е много добър сигнал за пациентите, очакващи лечение. В момента комисията оптимизира регулаторната рамка, прави насоки и искаме иновативните и най-добрите лечения за пациентите да бъдат приоритетни. Също така трябва да се спомене и пилотен проект, финансиран от Европейския парламент и комисията проект за редките заболявания и политиките за тях, в който се разработват устойчиви сценарии за тези заболявания през периода 2020-2030. Разглеждат се предизвикателствата, възможностите по един иновативен начин и е, комисията продължава с този пилотен проект и през 2017 година. И накрая ще спомена Европейската референтна мрежа, създадена съгласно директива директивата за трансграничната медицинска грижа. Следващата седмица в Вилнюс ще започнем работа с редица е, референтни мрежи в Европейския съюз. Повечето от тях работят в сферата на редките заболявания и е много важно държавите членки да работят заедно, да си сътрудничат в здравния сектор, за да може да се събират специалистите по тези болести. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. Шестима оратори са заявили уча... Е, желание да се изкажат. Има ли други? No, then I close. Добре, с това затварям списъка с, с ораторите. Първи има думата господин Лизе. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на комисията. Ясно е, че борбата срещу редките заболявания и подкрепата за пациентите на такива заболявания е приоритет за Европейския съюз. Проблем обаче е, че броя на случаите в всяка отделна държава членка е нисък, малко се изследват тези болести или когато това се прави не е ефективно. Същото въжи и за разработката на лекарства, а в областта на лечението не всяка държава членка разполага с правилните експерти. Аз съм член на съвет за едно от редките заболявания, където става ясно, колко сериозен е проблема с него и колко важно е трансграничното сътрудничество. Имаме два законодателни проекта тук. Госпожа Гростет е докладчик по един от тях. Важно е да бъдат транспонирани те. Едната инициатива се отнася до лекарствата сираци, а пък в областта на трансграничната медицинска грижа разглеждаме пациентите на редки заболявания, заболявания сираци и мисля, че тук все още съществуват проблеми с транспонирането на тези актове. Затова ще помоля комисията да проследи в идните седмици това много добре. Имаме, ще имаме официално започване на работата на референтните мрежи. Те ще бъдат представени пред обществото, но доколкото знам в други области нещата не, се, не са толкова добре. Един пациент, който иска да бъде лекуван в съседна държава за по-ефикасно лечение, не винаги може да го направи. Твърде бюрократични сме все още. Затова тук искам да привлека вниманието на комисията, за да следи транспортирането транспонирането на конкретните части от директивите и е, в крайна сметка да се подобри положението на, за пациентите. Благодаря господин Ли за госпожа Гростет. Благодаря госпожо председател на първо място. Трябва да се поздравим за напредъка, е, постигнат от регламента за лекарствата сираци, регламент по който аз бях докладчик. Преди 17 години беше прият този регламент. Беше посрещнат много добре. Всички заинтересовани страни го хвалят, независимо дали става въпрос за пациенти, лекари, фармацевтични лаборатории. И въпреки критиките, които можем да отправим днес или въпросите, които се поставят, той е много хвален. Комисията припомни, че благодарение на този регламент 129 лекарства са одобрени за лечение на редки заболявания. Остава обаче още много работа, защото много голям брой такива болести не се лекуват или дори не се диагностицират в Европейския съюз. Трябва да поздравя отличната работа, свършена от НПО Тата и Европейската федерация, обединяваща всички национални сдружения за борба срещу редките заболявания. Тяхната работа е впечатляваща. Малтийското председателство реши редките заболявания да са част от приоритетите му, нещо за което го поздравявам. Защо? защото е важно да имаме нов тласък в борбата срещу редките заболявания, тъй като науката се е развила, както и регулаторния контекст. Имаме 24 референтни европейски мрежи, които скоро ще започнат да работят. Освен това имаме възможности за засилване на информацията технологически, ускоряване на новите лечения и всичко, лечения и всичко това ни кара да навлезем в нов етап. Само обаче Сътрудничеството между държавите членки ще ни е, спомогне да подобрим стандартите в грижите и също така регистрирането на пациентите на тези заболявания. Надявам се, комисията ще се възползва от Малтийското председателство, за да работи повече по отношение на болестите си раци. Мен обаче ме притеснява закъснението при е, предоставането на разрешенията за търговия на лекарства и е, самото решение лекарство да бъде пуснато на пазара в дадената държава членка, защото много често на национално ниво има забавения, въпреки че лекарството е одобрено от Европейската агенция по лекарства. Всичко това води до тежки процедури, отвояване на анализите и, всъщност се забавят лекарства на пазарите, които са жизненно важни за пациентите. Мога да ви дам примери с конкретни случаи, за които чух наскоро. Чувала съм за семейства европейци, които се налага да заминят в Съединените щати с децата си, две деца, например, в едно семейство, които страдат от много редки заболявания, непознати в Европейския съюз, не, които не се диагностицират, трябва да заминат и да, да се лекуват на много висока цена в, европейски, в Съединените щати. Представете си каква е цената за семейството, което трябва да напусне работното си място, да се премести в Съединените щати, за да е с децата си, които се лекуват. Представете си каква цена е това. Така че Европейския парламент момент има един дълг за солидарност в тази област. Още по-жалко е, че ние имаме национални експерти, които е, са членове на агенцията. Е, националните органи поставят под въпрос вече дадени от разрешителни за търговия от Европейската агенция и това подкопава доверието в нея и също така централизирането на европейската фармацевтична система. Това води до сериозни закъснявания в достъпа до лечение и кара в крайна сметка пациентите да търсят помощ извън Европейския съюз. Поставям въпроса как комисията възнамерява да се възползва от усилията на Малтийското председателство в тази област и да гарантира, че европейските органи спазват задълженията си. Тоест, как можем да напреднем в тази област, защото Вредата е двойна за пациентите засегнати. Те не само страдат от рядко заболяване, което е и много тежко, но и не могат да се възползват от достъп до лечение. Така че двойна е тяхната болка, нещо, което е неприемливо през 21 век в Европейския съюз. Благодаря. Thank you very much, Madam Dali. Благодаря, госпожа Дали. Thank you, Chair, and let me start by... Благодаря. Благодаря на господин Райан за това, че е днес тук и обсъждаме този важен въпрос. Ще допълня казаното от Лиза и Крустет. Съсилване на трансграничното сътрудничество е един от основните приоритети на Малтийското председателство. Засилване на това сътрудничество посредством насърчаване на центрове за отлично качество и челен опит, особено в сферата на редките заболявания. Ще подчертая казаното от господин Лизе. Аз съм малтийка. Малка държава членка и много по-често имаме проблеми, свързани с бързия достъп до модерна нова медицина. Сега това се дължи на малкия размер на страната, разбира се, но и на това, че нямаме а, привлекателен пазар, имайки предвид економите от мащаба. Това е голям проблем за нас. Най- най-вече сред тези семейства, където има роднина или близък с рядко заболяване. Европейския съюз трябва да направи така, че фрагментираните редки ресурси в Съюза да бъдат обединени. Нужни са съвместни действия, които ще помогнат и на професионалистите и на пациентите да обменят информация през граница. Господин Райан говори за инициативи, които събират отделните държави членки. Искам обаче комисията да каже какви ще са конкретните мерки, които да направят така, че малките държави членки да се възползват от това събиране на познания. Проблемът е по-силен, според мен, в малките държави членки, отколкото в големите. Как да укрепим сътрудничеството на ниво съюз, как да укрепим координацията. Споменаха се научно-изследователските дейности. От 2007 нататък над 620 милиона сме вложили в съвместни изследвания по редки заболявания. Трябва да се направи още обаче. Интересно е да видим как може да се постигне по-широко и силно и интензивно изследване тези редки заболявания. Как може нашите пациенти да се възползват от лечения, които не се предлагат в тяхната държава членка, но могат да бъдат използвани в друга. Благодаря, госпожа Макгинес. Благодаря. Сме от членовете, които поискаха тази точка да бъде включена в дневния ред. Благодаря на координаторите, благодаря и на вас за встъпителните думи, благодаря на Европейската комисия за изказването в началото. Хората, които страдат от редки заболявания, трябва да знаят, че нашата комисия постоянно работи по въпроса. Госпожа Гростет и други по-специално. Това, което ме накара да включа тази точка, бе едно заседание, на което присъствах. То се нарича Нека да няма Брексит при пациенти с редки заболявания. Това са пациенти с първични имунно недостатъчности. Днес е важен ден, когато трябва да кажем, че трансграничното сътрудничество в здрав... по здравни въпроси е, спасява човешки животи. Лекарите, научните работници са разработили лечения и посредством Съюза гражданите могат да пътуват там, където тези лечения се предлагат. Голямото безпокойство е, че с Брексит е, всичко това ще изчезне. Пациентите, които пътуват от много държави членки, за да присъстват на заседание, като това, което споменах малко по-рано, казват, че Обединеното кралство от край време се занимава с научни изследвания и с лечение за редки болести. Това се подсилва от Съюза и в тази комисия не бива да забравяме, че когато говорим за Брексит, най-общо казано, ако погледнем темата от лична гледна точка или от гледна точка на пациентите, може да има последствия, които да са пагубни за здравето на хората. Е, казвам го не за да го коментира Европейската комисия, но го казвам като голямо безпокойство от моя страна за здравето на тези граждани, които ще преживеят този Брексит. Втората ми бележка е свързана с напредъка, спомогнат от Съюза, каза го и госпожа Гростет. Един нов доклад е, ще излезе в началото на едната година. Така ще направи комисията така, че преразглеждането на настоящата рамка ще доведе до насърчаване на развитието на медицински продукти, които са необходими при лечението на редки заболявания. Пациентските групи проявяват голям интерес. На трето място достъп до терапии и цена. Споменаха се високи цени от Европейската комисия. Може ли да коментирате? Пациентите в държавите членки трябва да имат еднакъв достъп до тези необходими и често много скъпи лечения. Много е важно, че точно днес говорим за редките заболявания тук. Благодаря, господин Капуто. Благодаря. Благодаря, че включихте тази точка в дневния ред днес. Това е Световния ден на редките заболявания. Много важен ден, за да говорим за тази тема, за да се научим да разбираме и да лекуваме тези заболявания, които не намират достатъчно място в публичния дебат, нито пък в научните изследвания. Много важен е този етап по пътя към общественото здраве и помощта за всички европейски граждани. Това е една възможност да видим какво е постигнато до сега, какви са предизвикателствата от тук насетне. Онези, които боледуват от редки заболявания, се намират в сложна а, ситуация, дори драматична, бих казал. По а, определението на редки патологии се говори за всъщност влизат всички тези заболявания, които не се срещат често. Много бе направено, казахме, за да се облегчи страдането на семействата, да се гарантира правото на здравеопазване за всички от тези, които са засегнати от редки заболявания. Това стана с 141 регламент за разработване на медицински продукти за редки заболявания Появяват се нови медикаменти на пазара, които са за пациенти, които доскоро нямаха възможност да се лекуват. Но още много остава да се направи, най-вече, що се отнася до научните изследвания и изпълнението на политиките, както и националните политики, както и подпомагането. В някои от регионите на Европа, помислете, например, и за Южна Италия, но не само за Южна Италия, други европейски региони, подпомагането от страна на държавата за онези, които са с редки заболявания, е почти несъществуващо. Има стари структури, липса на персонал, които карат семействата да жертват ежедневието си, което пък уронва доверието на гражданите и кара хората да търсят лечение в далечни земи. Трябва да се даде нова дефиниция за подпомагането, което трябва да се даде на хора с редки заболявания. трябва да се вземе предвид реалната проблематика, пред която са изправени пациентите ежедневно, както и техните семейства. Ето днес е ден на редките заболявания в световен мащаб и ако има смисъл от този ден, трябва да си го припомним. Правото на здравеопазване трябва да бъде равно за всички граждани на Съюза. Благодаря. Not... Последен господин Педичини. Grazie Presidente. Allora, condivido quanto è stato appena detto anche da collega. Съгласен съм с казаното от колегата Капуто. Ние също смятаме, че инициативи като тази Световен ден на редките заболявания са много важни. Те ни дават възможност да обърнем внимание и да информираме гражданите по някои много важни социално-здравни проблеми. Нека да говоря по същество. Пациентите, които са засегнати от тези заболявания, са мълцинство и като че ли хората забравят. Тези патологии не представляват приоритет за обществото или за общественото здравеопазване, няма достатъчно научни изследвания, няма достатъчно медикаменти, използват се неизпробвани медикаменти и така нататък. Очевидно е, извинете, очевидно е, че не е достатъчно печеливша тази сфера за фармацевтиката и самата фармацевтика няма интерес да инвестира в научните изследвания и да разработва лечения. Често тези заболявания са хронични, тежки, често дегенеративни и в голяма част от случаите са на детска възраст. Те лишават децата от много възможности, водят до инвалидност водят до липса на автономност с времето и психосоциално са много тежки, защото страдането на пациента, на неговото семейство се осложнява от психологическото отчаяние, липсата на лечение и липсата на практическа помощ в ежедневието. Нашата задача е точно такава, да не трансформираме тези редки заболявания в забравени заболявания. Нашата задача е да не оставяме никой а, зад себе си. Ако големите фармацевтични а, предприятия не искат да поемат разходите по научно-изследователска дейност за лечение, то тогава обществото трябва да реагира и да финансира тези изследвания. Многократно говорим, че трябва да има фармацевтично предприятие, което да е публично и то да получава средствата за научни изследвания. а не да се стига до лекарства, единствено и само когато големите фармакологични фирми са сигурни, че могат да извлекат печалба и тогава да извършат тези изследвания и да финансират такива изследвания. Благодаря. Thank you all very much. Благодаря на всички. Заповядайте. Ако искате да кажете нещо по коментарите. Thank you very much. I'll just try and uh, quickly address some of the points that were made. First of Съвсем накратко, по-добрата връзка между научно-изследователските програми, общественото здраве и социалните грижи. Един от въпросите, който се повдигна в Комитета по редки заболявания, е излизане с указания за по-добра връзка между редките заболявания и лечението им в общественото здравоопазване и социалните грижи и присъствието на пациентите и в тази система говорим с държавите членки, за да видим каква връзка са направили извън здравеопазването в социалните грижи за тези пациенти. Що се отнася до научно-изследователската дейност, господин Петочини говори за приоритизиране на научните изследвания. Ще има съвместна инициатива, съвместна програма от 2018, в която държавите, членки, комисията и научно-изследователските програми ще се опитат да концентрират усилите си за приоритизация на изследването на редки заболявания. След това законодателството и това, което се спомена от госпожа Гростет, за пациенти, които търсят лечение извън Съюза. Тук има два аспекта. От една страна оценка на мрежата на здравната технология, ние насърчаваме на такова развитие, трябва да се постигне по-еднообразен подход към новите здравни технологии, новите способи за лечение. Също така разглеждаме и слабостите в сферата на медикаменти за редки заболявания. Нови указания ще бъдат разработени заедно с Агенцията по медикаментите на Съюза. Що се отнася до достъпа до лекарства и лекарствени средства, знам, че вие подготвяте доклад в парламента, който ще говори за достъпа до лекарства, за цената. Ще бъде интересно да се види този доклад и да продължим дискусията си с ЕМЕА за навременния достъп до лекарства и с комитета Стамп. Спомена се Малтийското председателство и семинара, който ще се организира в края на март. Надяваме се това да даде възможност министрите да погледнат политиката по редките заболявания, как се прилага тя, какви са предизвикателствата и особено аспектите, свързани с достъпа. Госпожа Дали пък говори за предизвикателствата пред малките държави членки и смятам, че референтната мрежа ще бъде много полезна. Тази мрежа а, ще съдържа 24 точки. Тя ще бъде стартирана идната седмица и ще бъде полезна за малките държави членки. След това госпожа Магинес която говори за Брексит. Комисията не коментира това на този етап, тъй като все още няма уведомление. Благодаря. Благодаря, колеги. С това изчерпахме дебата днес. Това изчерпа също и дневния ни ред. Следващото заседание е на 9 март. И сега ви приканвам да излезем да се снимаме. Но аз не съм председател на фотосесията и не зная къде ще се случи тя. Тя ще бъде отвън. Фотографът иска да излезем отвън за снимката. Заповядайте.